точка. Следващата точка е въпрос искане за устен отговор към комисията на тема автономно шофиране. Първият ни оратор е авторът на въпроса, господин Исмаил Ертук. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Мисля, че справо включихме тази тема в дневния ред. Според мен тази тема е важна за бъдещето, в това число и за бъдещето на техническото развитие в Европейския съюз. Автомобилният сектор по-настоящем е в процес на бързо развитие. През последните 10 години Постепенно бяха приложени, оптимизирани и усъвършенствани системи за подпомагане на водача. В момента отрасълът премина на следващ етап към частично автономно шофиране. Тази година ще бъдат пуснати на пазара първите модели, оборудвани с характеристики на частично автономно шофиране, като например пълно самопаркиране, системи за предотвратяване на сблъсък и помощ при задръстване. Първото поколение на изцяло автономни превозни средства по-настоящем се разработва. Вероятно ще може да се премине към серийно производство през 2020 година. В САЩ вече от известно време насам се провеждат полеви изпитвания с подобни модели автомобили. Виждате, че отрасълът е постигнал голям напредък в тази област. Потенциалът на автономното шофиране се ограничава не само с автомобилния сектор. Той може да доведе до много големи промени и в други отрасли, като логистиката, селското стопанство или минното дело, например. Може да има отражение и върху мобилността, устройството на територията и други области, свързани с градовете. Учените и отрасълът вече подготвят спускането на пазара автономно управлявани автомобили. В, сред обществеността се обсъждат възможностите за тяхното приложение и в други области. Но в Европейския съюз оставам с впечатлението, че няма готови концепции и стратегии за използването на автономно управлявани автомобили. Тези модели автомобили поставят на дневен ред много въпроси от техническо и процедурно естество, както и от законово такова, които, на които трябва да намери отговор Европейският съюз. Трябва да намерим отговор на тези въпроси, за да гарантираме един насочен към бъдещето и безопасен транспортен отрасъл. Освен това, трябва да създадем и необходимите рамкови условия за сигурност на инвестициите. Така, европейският отрасъл ще може да се наложи срещу Азия и Съединените щати, както и срещу други свои конкуренти, ще може да разкрие нови работни места. За целта Европейската комисия трябва да намери устойчиви отговори на редица въпроси. Основният въпрос е свързан с отговорността техническите характеристики на автономно управляваните автомобили ще изземат от водача основната отговорност за управлението. За това и трябва да си отговорим на въпроса, кой ще носи отговорността. Мислила ли Европейската комисия за това как следва да бъдат напаснати действащите разпоредби за отговорността? Трябва да намерим отговори на някои въпроси, свързани с обмена на данни и киберсигурността, свързаността между автономните превозни средства и между превозните средства инфраструктурата ще трябва да осигури безпрепятствено безпрепятствен поток на движението. Как възнамерява Европейската комисия да защити данните на превозните средства и данните на гражданите, да въведе ефикасна структура за защита от кибератаки? Възниква и още един въпрос, а именно могат ли автономните превозни средства да бъдат интегрирани в настоящата транспортна инфраструктура или трябва да настъпят някакви промени в тази инфраструктура? Каква роля следва да изиграят държавите членки и Европейският съюз при финансирането на една такава мярка? Има освен това и въпроси свързани с одобрението на типа на превозните средства. Автономните превозни средства изискват специални процедури за изпитване допитване и проверки. Към момента това не е достатъчно уредено в действащото законодателство. Разгледала ли е комисията този въпрос? Обмисляла ли е промяна на регламентите на Економическата комисия за Европа на ООН? Като се вземат преди всички тези въпроси, Бих искал да ви попитам, уважаема госпожо комисар, дали Европейската комисия е започнала да разработва стратегия за автономното шофиране в Европейския съюз. Съгласна ли сте с мен за това, че като се има предвид економическата и обществената значимост на тази тема, би следвало и дори вече е назрял моментът да се изготви зелена книга? Е, Благодаря на господин Ертук. От името на Европейската комисия, комисар Тайсен, имате думата. Um, you, Благодаря ви, господин председател. Почитаеми депутати, свързано в автономно шофиране ни дава добра възможност за управление на пътя. Това от своя страна се отразява и на екологизирането на транспортния сектор. Ще доведе до повече синергии и до засилено сътрудничество на европейско равнище. Декларацията от Амстердам се изказва именно в този дух. Неофициалните заключения на съвета също. Нуждаем се от европейска стратегия във връзка с свързаното и автономно шофиране. Факта, че съвета се провежда днес в Амстердам, води до това, че комисаря Буч не може да присъства. Европейската комисия започна диалог с държавите членки, публичните власти и частните заинтересовани страни във връзка с платформи за прозрачно шофиране. Имаме и специална работна група, чието председател е господин Ойтингер. В рамките на това партньорство Европейската комисия работи за споделена стратегия за свързано автономно шофиране като част от енергийния съюз, цифровизацията и стратегията за повишаване на конкурентоспособността. Автономното шофиране се разви бързо. Стигна се до перфекционирани шофьорски системи, които вече са на пазара, като целта е да се достигне до изцяло автономни превозни средства, които да могат да се включат в трафика в средносрочен и дългосрочен план. Не трябва обаче да се прави компромис с безопасността. Процеса към автономното шофиране трябва да бъде съпровождан с гаранции за ползите от това шофиране, като в никакъв случай не трябва да се увеличават рисковете. Вие упоменахте предизвикателствата, свързани с автономното шофиране. Сега действащото законодателство във връзка с безопасността и пътната инфраструктура ще трябва да бъде адаптирано, за да може да имаме възможност за частично автономно шофиране, което да се ползва от всички, да се ползва от всички ползватели на пътя. Това е разписано в Виенската конвенция за движението по пътищата, но ще и но също и в националното законодателство на държавите членки. Важно е да се осигури високо равнище на сигурност на комуникациите и да се защитят данните, на всеки един етап. Това е изключително важно, за да може обществеността да приеме тази инициатива. В момента се провеждат няколко инициативи по отношение на сигурността в рамките на стратегията за единия цифров пазар. Това се отнася до закрилата на личните данни. Имаме и регламента за закрила на личните данни, където, кое, който регламент ще осигурява един законодателен акт, който ще бъде еднакво прилаган във всички държави членки. Това задава рамката на платформата. Относно отговорността, инициативата GR33 за високо автономните автомобили има за цел да разясни дали и какво точно се променя с по-високото ниво на автономност при превозните средства – със сигурност инфраструктурата също а, ще бъде повлияна. Платформата в момента работи по изработването на анализ, като инициативата GR33 също ще се занимае с въпрос. Сегашната клетъчна мрежа също е обект на внимание на кръглата маса. И накрая няколко думи във връзка с изпитванията и процедурите за инспекция, както и за типовото одобрение. Високо автоматизираните автомобили до голяма степен вече могат да получат типово одобрение, като General Construction Emissions, например. Водят се дискусии също така с Економическата комисия за Европа на ООН във връзка с въвеждането на едини разпоредби в това отношение. Благодаря ви. Eh, Благодаря ви, госпожо комисар. Сега да чуем представителите на политическите групи от името на ЕНП. Както си е по традиция, господин Станислав Полчък, заповядайте pane předsedající musím trochu politovat. благодаря за това че ми дадохте думата господин председател. за съжаление тази толкова важна точка е последна в дневния ред в четвъртък след обед. Е, може би ще трябва да свикнем с нещо подобно. Жалко е, че групата на Марин Люпен и други евроскептици не са тук. Те не бяха тук и за точката посветена на миграцията, така или иначе продължавам. Като цяло съм съгласен с написаното от господин Ертук, автора на въпроса. Автомобилната индустрия е на прага на нова епоха. Това, което виждаме, прилича а, на прехода от а, балон към реактивен самолет. Говорим за появяване на напълно автономни автомобили на нашите пътища през, послед... през идните години. Както става ясно от последно получените данни, пътя напред няма да е лесен обаче. Според неодавна получена статистика от Калифорния, Калифорния е едно от малкото места, които позволяват тестването на автономни автомобили в реално движение – според тази статистика, през последните години има поне 300 хиляди случаи на неправилно функциониращи такива автомобили. Голяма част от тях се докладват от Мерцедес, но и не само. Това са много сериозни въпроси и ето защо не трябва да забравяме, че най-важното е безопасността по пътищата. При определени условия няма как да бъдат избегнати катастрофите, независимо колко технологично напреднали са тези автономни автомобили. В такъв случай ще възникне въпроса кой носи отговорност и кой ще поеме последиците. Затова повтарям въпроса към вас. Как да променим настоящата правна рамка, за да вземем предвид всичко това, което казвам. Дали трябва да се промени Виенската конвенция още от 50-те години? Е, може би трябва да се направи това, но трябва да одобрим първо. Благодаря, господин депутат, казва председателя сега от името на социалистите и демократите Аяла Сендер. Три минути и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за щедростта. Автомобилоустроенето. се развива бързо. Настъпва краят на ерата на автомобилите с бензинови двигатели. Вероятно, Навлизаме в период, в който роботите ще заменят човешките същества. Трябва максимално да намалим броя на происшествията. Шофирането е не само преживяване, свързано с емоции за повечето хора, то е свързано и с заетостта. Не би трябвало, според мен, изцяло да заменяме шофьорите. В самолетите има някои автоматизирани характеристики. Опитът с тях до момента показва, че винаги, когато трябва да поемат пилотите, това не им е възможно. От друга страна пък и пилотите са човешки същества и правят грешки. Нека обмислим какви ще са последиците в дългосрочен план. Много добре ще е да намалим броя на происшествията и броя на жертвите. Шофьорите на камиони, шофьорите на таксита и други шофьори обаче ще загубят работата си. Ще бъдат урязани социалните права на шофьорите. Трябва да сме много внимателни, ако ще се стигне до такива последици. Ако управлявам, може да се стигне и до положение, при което изобщо не управляваме автомобилите или ги управляваме от разстояние. И тогава кой ще носи отговорността в случай на происшествие? Разбирам, че инженерите са напреднали в разработването на такива технологии, но те няма да решат проблема с замърсяването на околната среда. Проблем, който съвсем не е за пренебрегване. Упоменахте и тежкотоварния транспорт, но нека ви припомня, че ако се приложи мярката по отношение на камионите, може би в един момент по пътищата ни ще тръгнат превозни средства, подобни на влакове трябва да можем да напаснем нормативната уредба, да приемем необходимите законодателни актове и да постигнем консенсус, преди всеки да започне да прави каквото си иска. В момента говорим само за пилотни проекти, които не са оперативно съвместими няма и съгласуваност помежду им. Съгласна съм с господин Ерток, който заяви, че е изключително важно да се изготви бяла книга, в която да бъдат засегнати всички тези въпроси. Така ще избегнем липсата на последователност и разпокъсаността. Ще вземем предвид изключително важния въпрос за въздействието върху социалната сфера – в социалната сфера, разходите за публичния и частния сектор. Всички тези аспекти трябва да бъдат анализирани много внимателно, преди да пристъпим към отмяната на шофьорите от автоматизирани елементи в автомобилите. Благодаря от името на ЕКРМ господин Косма Злотовски. Днес той е постоянният представител на групата на ЕКАРЕ тук. Благодаря ви, господин председател. Госпожи и господа, бъдещето на транспортния сектор е нещо, за което трябва да помислим сега. Защото всеки един ден идва със своите идеи и иновации, а се оказва, че нашето законодателство и инфраструктура все още не са готови за тях. Автономните автомобили е, са не просто на теория. Те в момента се произвеждат или ще бъдат произвеждани от много автомобилни производители. Тази революция може да ни позволи да се справим с много проблеми в областта на мобилността. Частично автономните превозни средства означават по-малко катастрофи, по-добро използване на ресурсите, а това може да доведе и до революция в превоза на стоки. Ето защо трябва да сме добре подготвени. Същото се отнася и до бъдещето на трудовата ръка. Смятам, че Европейската комисия трябва да направи подробен анализ, за да може разумно да се използва тази възможност. Благодаря ви от името на АОД. Госпожа Дита Харансова. Минута и половина. Thank you. Благодаря, госпожо комисар. Чухме какви чудеса ще донесе със себе си автономното шофиране. Аз лично очаквам с нетърпение. Искам да видя моята кола, как ще се управлява сама и как ще бъде напълно свързана с мрежата. За законодателите обаче, наред с вълдушевлението, има много други въпроси, които не трябва да бъдат пренебрегнати. Например, как да адаптираме нашата индустриална политика, как да гарантираме, че тези автомобили ще бъдат обезопасени и на пътищата, и по отношение на кибератаките как да защитим правата на потребителите, като споделяме данни, какво да стане с отговорността. Въпросите са толкова сложни, че не можем да се справим сами с тях. Нашата традиционна автомобилна индустрия трябва да участва в разговорите по въпроса техническите аспекти не са всичко. Трябва в разговорите да участват всички заинтересовани страни. Индустрията от своя страна трябва да работи проактивно по въпроси като киберсигурността, личната неприкосновеност, управлението на пътищата, новите бизнес модели. Трябва да има бързо приспособяване и ако това не се случи, няма да има нито една европейска компания, независимо с какъв характер е тя, която да успее да се приспособи, да успее да, да просъществува по-скоро. Технологиите мисля, че ще подобрат живота на нашите граждани, но следва да се помисли как да направим шофирането по-безопасно. Същото въжи за автономното шофиране. Нека да действаме сега. Благодаря от името на зелените госпожа Карима Дели за 3 минути. Е Скъпи колеги, вече разполагаме със свързан автомобил, автономния такъв ще се появи след 10 години. Това е революция, която изисква революционни промени. В тази зала в момента ковем законодателството за роботите законодателството е абсолютно необходимо, защото в случай на катастрофа кой ще носи отговорността, след като това няма вече да е шофьора? Дали ще бъде производителя, техниците, монтьорите или интернет доставчика? Как да се уверим, че производителя е направил всичко необходимо, така че тази автоматизирана кола да може да изпълнява функциите. Приключихме с шофьорските курсове. Появява се нов правилник за пътя не трябва и служителите обаче да се превръщат в жертви на борбата между различните автомобилни производители. Защото какво виждаме днес? Има изпитвания за стандартите, свързани с околната среда. Никой автомобилен производител не ги спазва. И кой страда от това? Страдат а, бенефициентите. Помните какво стана с скандала Volkswagen. А, в Белгия в момента се води разследване, в Германия също. В а, вашето съобщение Европейската комисия казва, че е необходимо да има международно сътрудничество между автомобилопроизводителите. Аз бих отишла много по-далеч. Трябва Европейска агенция за издаване на лицензи. А за в бъдеще ще се нуждаем и от специална агенция за автоматизирането. Къде ще ги караме тези коли? Какво ще стане с дизела, с горивото? Дизела е канцерогенен. Много хора заболяват ежегодно заради използването му. Тогава нека да мислим за автомобил, който наистина ще замърсява по-малко. Ако автоматизираната кола ще ни помогне да засилим конкурентоспособността на автомобилопроизводителите за сметка на другия тип транспорт. За какво ще служи това? Тогава нека автоматизираната кола да се превърне в пример за устойчиво развитие. Има и други предизвикателства, на които трябва да отговорим. Кога точно държавите членки ще решат да започнат допитвания с местните общности на самоуправление, за да се преразгледа трафика? Трябва цялото градоустройство да се преразгледа. Тази свързана автоматизирана кола, която скоро ще стане и смарт, до какво ще доведе? Какво ще правят всички тези милиони европейци, които работят като шофьори? Обикновенно законодателя не може да направи нищо, като например в скандала, който възникна между таксиметровите шофьори и Юбер. Тази автоматизирана кола докъде ще ни доведе? Приключвам, господин председател. Добре, това е революционно а, откритие. Но нека да направим така, че технологията да сработи, но да не забравяме, че за всяка технология се крият и интелигентни хора. Благодаря ви. А, в именю... Моля ви, придържайте се към времето си. Сега ще чуем господин Лебрехт Кох, минути и половина. Уважаеми колеги, радвам се, че на ранен етап започваме да разискваме с комисията въпроса за автономното шофиране. Това е обратната страна на медала. Едната му страна е цифровизацията и промишленост 4.0. Тази система на автономно шофиране може да промени из основи движението по пътищата. Още в самото начало на подобна промяна сме, но вече е настъпил моментът за изменение на действащото законодателство. Автономните автомобили са възможност за повишаване на безопасността на движението по пътищата, тъй като около 90% от происшествията се дължат на човешки грешки. Тези автомобили ще допринесат за устойчивостта на движението по пътищата, тъй като ще допринесат за безпрепятствен транспортен поток, ще намалят задръстванията, както и потреблението на бензин. На пазара вече са пуснати технически решения. Това показват и изпитванията по германските магистрали. Трябва да обмислим въпроса за защитата на данните. Имам предвид защита както от хакерски атаки, така и защита на данните, когато се обменя информация. Трябва да се изясни и въпросът в случай на происшествие за това кой поема отговорността. Трябва да вземем предвид и етични въпроси. В бъдеще ще трябва за части от секунда да се вземе решение за това дали да се избегне инцидент или не. Освен това, трябва да помислим и за Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 година. Тя трябва да бъде изменена и приспособена към бъдещето. Благодаря на господин Кох. Господин Мамикинс. Ваше превъзходителство, уважаеми господин председател, колеги, Онези от вас, които са чели Айза Казимов, знаят какво е автономно шофиране и даже автономно летене. В момента имаме ограничена автономност на превозните средства, но тя ще се увеличава. Един от основните проблеми тук е свързан с безопасността. Е, има много видове поведения, които трябва да бъдат предсказани, когато се създават е, тези автомобили. Друг важен въпрос е сигурността. Не искаш е, да те отвлечат в собствения ти автомобил, когато си почиваш, а той се управлява сам. Искам да призова за създаването на цялостна стратегия за автономното шофиране. Не трябва да забравяме и Skynet. Знаете за роботите, които ще получат автономност, да не стане така, че в крайна сметка скоро да си задаваме въпроса колко контрол имаме над своя собствен живот. Благодаря и за скум Билбао Барандик. Е Благодаря ви, господин председател. Смятам, че напредъка на технологиите във връзка с автономното шофиране ще доведят до много институционални предизвикателства, а на тях можем да отговорим само единствено на европейско равнище. В този случай не самото автоматизиране представлява проблем – Важно е да се запази свързаността между превозните средства, но да се запази тяхната свързаност с инфраструктурата. Програмите като Галилео и други получиха по-малко финансиране през последните години, а се нуждаем от средства, за да може автоматизирането да се използва в пълния му потенциал. Въпросът ми към вас е следния. Не трябва ли да се преразгледа програмата за трансевропейските мрежи? Автономното шофиране със сигурност ще доведе до революция в шофирането. Възможно е също така да трябва да преразгледаме условията за достъп до тази професия, професията на шофьор. В вашите уводни думи нищо не споменахте за това и ще съм ви благодарна, ако сега кажете нещичко. Благодаря ви. Господин Дели, една минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Вече разполагаме с всички технологически възможности за автономно шофиране, т.е. без активното участие на водача. Тази система има не само положителни страни, свързана и с редица предизвикателства и недостатъци, като загуба на работни места, проблеми с неприкосновеността на личния живот и други. Приоритет за нас трябва да е безопасността на движението по пътищата и най-вече безопасността на най-уязвимите участници в това движение, като пешеходците. Свързаните помежду си превозни средства са част от решението. Вече можем да използваме цялата тази информация, която се споделя. Така можем да спестим време и гориво, да подобрим условията на труд на шофьорите, дори може и да се доближим до постигането на целите си за намаляване на емисиите. Трябва да се приеме нормативна уредба, която да дава възможност за устойчивото използване на тази нова технология и да създава възможности за новаторство в бъдещето. Трябва да консолидираме отделните цели и интереси. Това е важно. Същевременно с това обаче не можем да спрем развитието на технологиите. Това още повече налага необходимостта от изготвянето на добра нормативна уредба. Комисията може да разчита на нашата подкрепа в това отношение. Благодаря, господин Иржи Поспишел. Фунга pane předsedo. Благодаря, господин председател. Дебатът е изключително интересен. Госпожа комисар, убеден съм, че си заслужава Европейската комисия да подготви някакъв вид въпросник или резюме с всички въпроси, свързани с автономното шофиране. Въпроси, на които ще трябва да даде отговор частния сектор и въобще всички заинтересовани страни. За мен тук има три основни въпроса. Особено, що се отнася до нас, депутатите. На първо място, правната рамка. Тя вече беше очертана. На второ място, как да променим пътната инфраструктура. Това е втория въпрос. И на трето място, киберсигурността. Тя също беше спомената. Когато говорим за правната рамка, всички изменения трябва да станат на европейско ниво, защото по силата на принципа за субсидиарност би било много погрешно една държава членка да променя еднолично своето законодателство, ако се въведе автономно шофиране. И по въпроса за отговорността. Трябва да поясним кой ще носи отговорност за автономните автомобили. Производителя, потребителя, това следва да се поясни. На следващо място инфраструктурата. Тема също, която трябва да се разгледа на европейско ниво, не на национално ниво. Не може всяка отделна държава членка да си променя законодателството, както сметне за добре. Всички тези теми е, С много европейски по своя характер. Благодаря. Ан Сандер. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Автономният автомобил е една автомобилна мечта, която ще се превърне в реалност. На пазара вече се представят частично автономни превозни средства, които обръщат, спират и се паркират сами. За в бъдеще човекът ще се превърне в пътник на собствената си кола. Разбира се, комфортът от това е огромен, но напредъка, който очакваме най-много, е по отношение на сигурността, защото многобройните загинали по европейските пътища се дължат на човешка граница. Изв... грешки, извинете. Въпросът е колко живота ще можем да спасим благодарение на напредъка на техниката. Всички тези въпроси остават нерешени. Нека ви напомня, че Отговорността също е от значение. Ще трябва да помислим как да адаптираме пътната инфраструктура и телекомуникационната такава. Трябва да помислим как да се преразгледа кодекса за движение по пътищата. Със сигурност автономните автомобили ще бъдат и свързани такива. От тук възникват и други въпроси. Как да сме сигурни, че никой няма да хакне а, автомобила? Трябва да изготвим координиран отговор на всички тези въпроси. Само така Европа ще играе водеща роля в тази революционна новина. Благодаря ви, госпожо депутат. Сега е време за процедурата по привличане на вниманието. sectorul autovehiculelor se află într o dezvoltare rapidă datorită dezvoltării tehnologiilor. Благодаря. Има сериозно технологично развитие в тази област и в резултат на всичко това ще имаме напълно независими системи за автономно шофиране, автомобилите ще се паркират сами и така нататък. Това няма да е толкова далеч в бъдещето. Комисията трябва да измисли стратегия, план за законодателство, за да може да се приспособим към новата действителност. Съществуващото законодателство не дава достатъчно сигурност и безопасност. Трябва да се отчитат различните типове автомобили, въобще класификацията на типовете автомобили трябва да се преразгледа. По отношение на проектите за инфраструктурата, те трябва да се създадат така, че да отчитат развитието на този сектор. Благодаря, Шон Кели. Е, Благодаря, господин председател. Разискванията бяха изключително интересни. Имам няколко въпроса, на които госпожа комисаря може би ще може да ми отговори, ако не за сега, то когато му дойде времето. Доколко автономното шофиране се възприема от обществеността? Доколко то ще се възприема от обществеността по време на преходния период? и след изтичането му, когато броят на тези автомобили започне да нараства. Кой ще носи отговорността в случай на происшествие? Пътникът ли или собственикът, който към момента на происшествието може и да не е в автомобила? Важен е и въпросът за разходите. Колко ще струват тези автомобили? Повече или по-малко от автомобилите, които управляваме сега? Има и още един много важен въпрос във връзка с измененията в климата и КОП 21 2021. По-големи ли или по-малки ще бъдат емисиите от тези автомобили? Благодаря. Благодаря ви. Once again, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. А иначе, уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, благодаря на колегите внесли толкова важен, интересен и своевременен въпрос технологията се развива изключително бързо и ние трябва да сме в крак с това време. смятам че автономното шофиране ще е коренна революция в автомобилния и сектор за която трябва да се подготвим отсега. европейският съюз е една от водещите сили в сферата на иновациите и технологиите което ни задължава също така да водим предложенията за регулиране на движението с този нов тип превозни средства. според автомобилния сектор и в моята държава автономното шофиране ще спомогне за повишаване сигурността по пътищата но сигурността така или иначе се зависи от новите правила за движение по пътищата. Благодаря за вниманието. Благодаря. Thank you, Депите Иван Яковчич. Яковчич. puno se pitanja danas otvorilo gospođo povjerenice. Благодаря ви. Много въпроси бяха отправени към вас, госпожо комисар, днес във връзка с автономното шофиране. Разбира се, наш приоритет трябва да бъде безопасността. Но да не забравяме също социалните, етичните, техничните и технологичните аспекти, както и тези свързани с околната среда. Да не забравяме и закрилата на данните. Това са все сериозни въпроси. Друг е въпросът за инфраструктурата. Кой ще осигури инвестициите за инфраструктурата необходима за автономните автомобили? Това е възможност за Европейската комисия. Вие може да играете водеща роля в развитието на автомобилната промишленост. Не трябва да оставяме въпроса в ръцете на държавите членки. Опитайте се да играете водеща роля на европейско равнище. Благодаря ви. Благодаря ви за активната дейност в Европейския парламент. Десет депутата виждам в момента в залата. А сега е време да чуем госпожа Тайсен от името на Европейската комисия. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите от Европейския парламент за ценните предложения. Уважаеми колеги и парламентаристи, изправени сме пред нови технологически характеристики, пред промени в технологията, от които възникват и най-малко въпроси – затова и трябва да направим много точен анализ на това досие. Трябва да вземем редица аспекти, свързани с научната страна на въпроса, последиците за пазара на труда, отговорността, защитата на данните, сигурността на данните, разходите и от кого ще бъдат поети, инфраструктурата, структурата на партньорството. Трябва да вземем предвид и въпроса, свързан с инспекциите, обученията по кормуване, въздействието върху климата и много други. Предполагам, че днешните разисквания ще са първите от цяла поредица такива дебати. Заедно ни предстои да извървим дълъг път. Трябва първо наистина да разберем в какво се състоят отделните приложения и да им окажем положително въздействие. От тези технологии ще проистъкат значими последици за економиката, за обществата ни, и за мястото ни в контекста на конкуренцията. Още през 2014 година Европейската комисия създаде платформата, за която говорих в началото, платформа за взаимодействие, която е и възможност за проследяване на развитието в тази област. Това бе първа стъпка от наша страна. През 2016 година месец януари бе изготвен доклад. Комисията възнамерява да излезе с генерален план за тази област. Създадена е и група на високо равнище за сектора на автомобилостроенето, така наречената група Т-30. Членовете на тази група работят по създаването на пътна карта. А що се отнася до целите до 2030 година. В момента се провежда широко допитване по всички аспекти на автономното шофиране. Тази година няма да излезем с зелена книга, но ще бъде изготвен документ, който ще бъде представен и на парламента. Предстои ни още често заедно да разискваме тази тема. Надявам се, че при следващите дискусии в пленарната зала ще има повече депутати, които следят работата по това досие, за да можем и да доразвием сътрудничеството си. Наистина има много нововъведения. Днешните разисквания бяха едно добро, според мен, начало. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за участието в дебатите. Нека се възползвам от възможността да благодаря и на всички колеги депутати за участието им и за много ценните им коментари. Не сме чак толкова много тук в залата, но проведохме отлични разисквания. Закривам дебатите по тази точка.